Във вторник, 23 ноември, заседанието ще е от 9 до 1 и след това от 3 до 8.30 и след това от 9 до полунощ.